изявление на комисията и съвета. Думата има госпожа Калнина Лукашевица. Дами и господа, госпо... Извинявайте, казва председателката. Колеги, моля ви, думата има съветът. Що се отнася до Сърбия, бих искала да подчертая няколко въпроса, които са отразени във вашата резолюция. В своите заключения от 2014 година съветът призовава началото на преговори с Сърбия през януари 2014 година, както и продължаващия процес на аналитичен преглед. Сърбия се придвижи към нов етап по пътя си към членство. В това отношение съвета приветства високото ниво на ангажираност, демонстрирани от сръбското правителство. Ясният ангажимент е много важен елемент на всеки процес на присъединяване към Европейския съюз. Страната преминава през често труден процес на реформи. Процеса на структурни реформи на Сърбия са явна проява на тези усилия. В съответствие с новия подход бяха определени критерии в съответствие с главата Върховенство на закона, изискващи цялостен план за действие. Съветът отбеляза, че тези глави се разглеждат в началото на преговорите. Върховенството на закона е основополагаща ценност на Европейския съюз. Тези глави имат хоризонтално въздействие върху всички структури. Therefore, progress under these chapters needs to be made in parallel. За това напредъкът по тези глави трябва да бъде направен успоредно с останалите преговори. Приветстваме и напредъка, отбелязан през последните години, включително свързан с съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Сърбия активно участва в регионалното сътрудничество по правоприлагане Нещо, което доведе до ефективни резултати в борбата срещу организираната престъпност. Съветът насърчи Сърбия да задълбочи процеса за реформи. А, необходими са допълнителни реформи, за да има независима съдебна система и да се натрупат добри резултати в борбата срещу организираната престъпност. Насърчаването на основните права, включително и защитата на най-уязвимите групи, особено ромите, трябва да се гарантира. Законодателството по защитата на мълцинствата трябва да се прилага ефективно и третирането на мълцинствата трябва да е недискриминационно. Особено внимание трябва да се обърне по отношение на борбата срещу дискриминацията, свързана с сексуална идентичност. Необходимо е да се предприемат мерки в областта на свободата на словото. Ще продължим да подчертаваме значението а, на създаването на добра, добри условия за насърчаване на свободата на словото и на медиите. Необходимо е да се подобри бизнес климата и инвестиционния климат. Трябва да се обърне внимание на економическите реформи и структурните реформи, за да се гарантира устойчивост в областта на фиска. В тази връзка съветът приветства мерките за засилване на конкурентоспособността и е, за подобряване на економическото управление, нещо, което може да бъде добра крачка напред към спазването на копенхагенските критерии. Една от важни, един от важните елементи, е, свързан с интеграцията на Сърбия към Европейския съюз, са добрите и отношения с съседните страни в регионален план. Затова съветът приветства участието на Сърбия в регионални инициативи, като процесът за сътрудничество от юго Европа и регионалния съвет за сътрудничество, както и задълбочаването на двустранните отношения с другите страни в Западните Балкани. Сърбия трябва да продължи активно да работи по отношение на нормализирането на отношенията с Косово, вече виждаме значителен напредък в тази област. В тази връзка, нека да приветствам подновяването на диалога на високо равнище на 9 февруари, както и финализирането на споразумението за съдебната система в Косово. Отношенията с Принщина и тяхното подобряване, както и пълното прилагане на споразумението от Брюксел чрез диалог на високо равнище са тясно свързани с движението напред в Сърбия, напред към преговори за присъединяване с Европейския съюз. Съветът ще продължи да следи внимателно ангажиментите, които поема изпълнява Сърбия и спазването на всички споразумения на добра воля, постигнати на този етап, за да може и Сърбия, и Косово да продължат по пътя си към Европейския съюз, без да има блокиране а, на едната страна от другата или обратното. Като цяло има добър напредък, уважаеми дами и господа, съветът също така, призовава Сърбия постепенно да хармонизира своята външна политика и политика на сигурност с тази на Европейския съюз. В тези времена е необходимо държавите, желащи да се присъединят към Европейския съюз, да бъдат в хармония с европейските ценности. И накрая, добре е, че Сърбия предприема мерки за присъединяване към EULEX. Съветът очаква следващото заседание и откриването на преговорите по първите глави с Сърбия. Благодаря за внимание. Uh, Думата сега има комисаря Тахан. Uh, Благодаря, госпожо председател. Драги депутати, първо искам да поздравя господин Макалистер за резолюцията за доклада за напредъка. Това е много балансирана оценка за пътя на Сърбия в съответствие с констатациите на доклада за 2014 година. Съгласен съм, че напредъка на Сърбия трябва да получат положителна оценка от Европейския съюз и очаквам откриването на първите глави. Преговорите с Сърбия вървят страната е поел ангажимент към трудни реформи и е постигнала сериозни резултати в нормализацията на отношенията с Косово. Това е важно за стабилността в района. Аналитичният преглед би трябвало да приключи скоро екипа на преговорите проявява в под впечатляваща ангажираност и професионализъм. Разговорите в съвета по докладите от аналитичния преглед се очаква да продължат през годината. Сега Сърбия трябва да, да покаже резултати по важни области, като върховенството на закони, и нормализацията на отношенията с Косово. Тези въпроси трябва да, реш, да бъдат решени в началото в съответствие с рамката за преговорите. Възобновяването на диалога на високо високо ниво след прекъсване от една година е много важно. Споразумението за правосъдието и систем, правосъдната система са събития, което не може да не се приветства. Работните групи сега ще се занимаят с изпълнението, така че и двете страни да дадат резултати. След като се оцени достатъчния напредък, можем да преминем към глава 35. Надяваме се това да стане скоро. Работи се сериозно и по въпрос свързани с върховенството на закона. Очаквам да се приемат устойчиви планове за действие. Надявам се, че това ще даде принос към отварянето на глави 23 и 24 преди края на годината. Сръбското правителство трябва да направи така, че напредъкът да не бъде застрашен и да се въз, възприеме като намеса в работата на омбудсмана или, на, или, наме, или нарушаване на е, свободата на изразяване, свободата на медиите от особено значение. Това е послание, което непрекъснато е, изразявам пред властите и особено пред е, господин Вучич. Заедно с това не бива да не добавяме изисквания, които не са предвидени от европейското законодателство или рамката за преговори. Тук е много важно двустранните спорове да не спъват общия процес на присъединяване. Комисията е ангажирана към подкрепа на Сърбия по европейския път и оценявам това, че Европейския парламент споделя това становище. Председателят, благодаря. Първият оратор е Дейвид Макалистър за две минути. Заповядайте. Госпожо председател, дами и господа, като нов постоянен докладчик за Сърбия, за мен е чест да представя резолюцията по доклада за напредъка за 2014 година. Приветствам госпожа Ядранка Яксимович, министър в сръбското правителство по европейските въпроси, която е тук в залата тази вечер. В резолюцията имаме две основни послания. Първо, Сърбия се придвижва към своето членство в Европейския съюз. 2014 е, година беше важна година за Сърбия. Започна официално процеса на преговорите на 21 януари. И аз вярвам, че министър-председателя Войчи, че неговото правителство успяха да покажат ангажимент към процеса за присъединяване и предприеха економически реформи, които заслужават нашето уважение и подкрепа. През последните месеци сръбското Европейския парламент е приел важни закони за подателите на сигнали за корупция, за медиите, за приватизацията, за фалитите. Всичко това са важни развития. Същевременно обаче е много важно политиките и правото да се прилагат изцяло. Това е много важно за присъединяването. След това, що се отнася до основните елементи – върховенството на закона, економическото управление, реформата на публичната администрация, хармонизирането с външната политика на Европейския съюз и нормализирането на отношенията с Косово. Това са основните елементи за мен в тези преговори. Колко време ще отнемат преговорите, ще зависи от е, успеха на Сърбия в връзка с реформите и от нейния напредък във връзка с реформите и мисля, че този напредък може да се очаква да върви добре. Нека да насърчим е, Сърбия да а, е, остане а, е, насочена към Европа. Нашата цел е, беше да представим една реалистична, добре балансирана резолюция и мисля, че постигнахме това. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Файон. Две минути и половина. Заповядайте. Беседо, спощовани колегица и колеги. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, аз съм изключително доволна, когато видя всеки път е, документи, които имат положително послание и които вдъхват оптимизъм. Благодаря на докладчика Дейвид Макалистър. Аз го поздравявам за постигнатия напредък в Сърбия и наистина много неща бяха направени. Аз оставам оптимист за бъдещето. В същото време аз съм загрижена, като чувам, че в последно време се оказва натиск във връзка с въпроса който всъщност не излиза извън двустранните отношения с съседите на Сърбия. И аз съм убедена, че Сърбия ще трябва да преразгледа своето отношение към военните престъпления и докато не направи това, тя няма да може да направи крачки напред. Също така трябва да спазва международните правни норми и Знаете, че всички европейски страни имат такава законодателство. Комисията е на същото мнение. Освен това, актуалното законодателство е по-ефикасно и дава възможност за произнасяне на присъди, които носят е, отговорност за извършените деяния. Аз е, искам да ви призова да гласувате срещу изменение номер 3. Искам да ви припомня скорошните събития. Ние тук обсъждахме резолюция, която имаше сходни мотиви и която не беше ефикасна. И е, по този повод аз казах, че трябва преди всичко, не трябва да се използват подобни тя индикатори, за да се очертават националните приоритети. Сърбия носи много голяма отговорност в Западните Балкани. Тя наистина поддържа добри отношения в региона и трябва да се почертае значението на принципа свързан с подобряване на отношенията с Косово. Аз искам също така да припомня преговорите от последно време. Аз ще бях в Белград миналия месец май и мога да кажа, че отношенията с Косово се подобряват. Приемате ли въпроса синя карта? Заповядайте. От вашето експозе не става ясно, че сте наясно с това, че е, онова, което сърбите са направили, се отнася и за вас. Дали това не излиза извън рамките на международното право? Защото ако някой бъде арестуван и осъден според този закон, този човек може да бъде и словенски гражданин. Благодаря. Е, ние говорим за закона, закона за военните престъпления в Сърбия и много ясно сме очертали условията, за провеждане на преговори, които са свързани с глави 23 и 24. Е, тези промени в законодателството на Сърдия са много опасни и аз трябва да кажа, че съдията и всички, които са за универсална юрисдикция, Уважаеми колеги, ораторката е прекъсната. Нека да преминем към следващия. Господин Джамбаски. Господин комисар, представители на съвета, уважаеми колеги, господин Макалистър, безспорно, вашия доклад е изключително балансиран и отразява така обективно с развитието на ситуацията в Сърбия там има със сигурност напредък има желание за водене на разговори но също така има и много проблеми. проблемите свързани не само с вътрешните работи в самата сърбия като например свободата на словото като например свободата на медиите или състоянието на правосъдието. друг съществен проблем е двустранните отношения между сърбия и някои от съседните държави. все още има незатворени отношения с хърватска все още закони които на теория са приети в република сърбия не се прилагат на практика и това е примерът с неприлагането на задължението за образование на български език в западните български покрайнини. комисар Хан, тези въпроси трябва да бъдат поставени и сърбия трябва да вземе своите решения по тях ако иска да се развива в европейския път. благодаря ви за вниманието. Следващият оратор е господин Вайгъл. Благодаря много. От името на групата да подкрепим тази резолюция и конструктивната работа и внимателната работа на докладчика Дейвид Макалистър, който очерта много убедителни аргументи за това, че е необходимо Сърбия да получи положителна оценка за отбелязания до тук напредък. Сърбия напредва, реформите са ефикасни и лека по лека членството в Европейския съюз става една постижима цел. Разбира се, има области, в които трябва да се направят още неща, например съдебната система, борбата срещу корупцията, стабилизирането на правото в економическата област, правната сигурност, уважението към правата на малцинствата. Сърбия е важен фактор за регионалната стабилност и тя ще го докаже. Благодаря. Господин Рандорф, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подчертая, че Сърбия е централна държава в Балканите и без стабилизирането на сръбската економика не можем да стабилизираме балканските страни. Искам да подчертая факта, че, ние, че тази страна има нужда от макрофинансова помощ, защото там има много голям брой е, бежанци, може би най-големия на тяхната територия. 700 е, хиляди бежанци и е, Сърбия трябва да внася също така и въглища. Тя ще трябва да изгради своите капацитети в сферата на енергетиката и възобновяемите енергии в частност. И също така искам да посоча, че съществуват все още резерви в тази страна. Това представлява добра перспектива и за съседните и страни. Аз искам да кажа, че трябва да оценим напредъка в Сърбия в сферата на съдебната реформа и в борбата срещу корупцията също. Има, разбира се, още някои резерви, които бяха показани, вече тук бяха изразени. Аз мисля, че това е страна, която заслужава нашето внимание и е важно да се помогне на тази страна да се използва потенциала на Сърбия за цялата зона. Сега думата има господин Шолтеш. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на господин Макалистър за доклада му за напредъка на Сърбия. По-конкретно за чудесното сътрудничество и за неговата отвореност към компромиси и готовността му да водим диалог. Документът е добър и аз го подкрепям. Трябва да подчертая, че Сърбия предприе няколко важни стъпки в миналото и сериозно започна реформи. И действително виждаме реални реформи в Сърбия, особено в областта на правосъдието има желание за повече независимост. Това е много важно за върховенството на закона. Корупцията е проблем в Сърбия, разбира се но това е проблем, който е поставен на дневен ред и разбира се, решаването на проблема ще отнеме време. Аз съм убеден, че Сърбия ще продължи да осъществява реформите, че ще положи усилия за повече прозрачност и съм особено доволен от това, че работата на комисията за гарантиране на прозрачност е ефективна. Много е важно да има ефективен контрол върху изразходването на обществени средства. Също така успяхме в доклада на Сметната палата става ясно, че усилията са реални. Заедно с това остават много проблеми, много работа, много трудности с безработицата сред младежите, медиите. Това са все проблеми, които бяха повдигнати. Аз получавам често е, писма по този въпрос, е, но това са теми, които ще бъдат обсъдени е, допълнително. Господин Карвер е следващият. Благодаря, госпожо председател. Ето на Европейския съюз империалистически иска да се разшири. Помислете си обаче за бивша Югославия. Нейната история трябва да ни даде полуки. Знам и какви са връзките на Сърбия с Русия. Има е, близки културни отношения между Сърбия и Русия, свързани с е, културата на православие, православието. Ако имате каквото и да било уважение към сърбите, е, ще видите, че най-важното е не да се създават повече конфликти, а да има добро сътрудничество. Вместо Сърби да стане още една колония на комисията, нека да я оставим да действа като независим посредник между Европейския съюз и Русия. Тя е важна за регионалната стабилност в Източна Европа. Благодаря, господин Карвар. Приемате ли син, синя карта от господин Карвар? Вземайки предвид, че Румъния също е православна държава, И към нас ли трябва, и, и за нас ли се предполага, че е, имаме същите връзки с Русия, според вас? Това ли е вашето твърдение? Господин Карвар, е, благодаря за въпроса. Е, това, което казвам, че трябва да се има предвид на чувствителността на положението във връзка с отношенията с Русия в момента. Е, разполагаме с добра възможност да използваме Сърбия като посредник. Опасявам се, че ако Сърбия влезе в Европейския съюз, всъщност е, това ще е от полза за господин Путин и той ще може да бъде още по-агресивен. Благодаря. Госпожа Морвай има думата. Köszönöm szépen számomra ez a Szerbiáról szóló jelentés akkor lenne hitel. Според мен този доклад е, би бил убедителен само ако има списък за индивидуалните и колективни права на човека, които Сърбия трябва да гарантира за етническите си малцинства. Например, 300 хиляди унгарци във Войводина. Без гарантирането на тези правила, ние трябва да кажем, че Сърбия няма да влезе в Европейския съюз. Това, което искам да кажа е, че Сърбия трябва да гарантира пълно самоопределение, регионална автономия в съответствие с модела на Южен Тирол. Защото в Европа трябва да следваме европейските модели и ценности. Пълноценно използване на езиците и в процеса на приватизация. Не знам дали комисията знае, че унгарските канали е, са забранени, тъй като са приватизирани. Моля ви, направете нещо и трябва да гарантирате липса на дискриминация е, ето е, във Войводина. Ето това е моето искане. Е, ще ви, това е списъкът с искания. Председателката, знам, че искате въпрос с синя карта, но сте включен в списъка на ораторите. Господин Кукан има думата. Благодаря, госпожа председател. Сърбия е напред в процеса на интеграцията и се радвам, че има един добър, добре балансиран, обективен доклад в изготвен господин Макалистър, който го признава. Много е важно, че има ангажимент на високо политическо равнище, ангажимент, който се надявам ще бъде засилен в по-нататъчната работа на правителството. За това призоваваме да се е, започнат преговорите по началните глави. Важно е Сърбия да продължи реформите, включително в економиката и социалната система. Очакваме сериозни реформи и в съдебната система, особено що се отнася до реф... независимостта на някои институции, включително омбудсмана и въпросите свързани с злоупотребата с служебно положение. Сърбия трябва да продължи да работи с, за подобряване на отношенията с Косово, нещо, което е от огромно значение за стабилността в региона. Благодаря. Господин Фрунзолица има думата за една минута. Румъния е съседна страна на Сърбия и мога да кажа, че Румъния е съседна страна на Сърбия, ние имаме дълги взаимоотношения и ние подкрепяме перспективата не само за Сърбия, но и за Албания и други страни. Ние трябва да сме наясно с това, че на Сърбия предстои много работа. Има нужда от усилия по отношение на правата на мълцинствата, свободата на медиите, липсата на прозрачност при финансирането на политическите партии, равното представителство на мъжете и жените, корупцията. Аз мисля, че в нашите преговори с страните кандидатки, нашите приоритети и ценности стойности никога не биват да бъдат изпускани предвид. Е, целта за стабилност в региона е много важна, но не бива да забравяме демократичните права и ценности. Аз подкрепям процеса на разширяване на Европейския съюз в Юго-Источна Европа. Заедно с това съм убеден, че трябва да излезем с ясна политическа позиция. Благодаря много. Благодаря и аз, казва председателката. Следващият оратор е господин Ужаздовски. Госпожо председател, благодаря ви много. Благодаря на докладчика за този изключително а, прям доклад. А, доклад, който също така е оптимистичен, защото а, заявява, че Сърбия е напреднала към своята интеграция към Европейския съюз. За мен това е въпрос на европейска солидарност. Много се зарадвах, когато Словения си присъедини към Европейския съюз, много се зарадвах, когато Харватия се присъедини и трябва да покажем а, добра воля и спрямо Сърбия. Трябва да и отворим вратата. Тук говорим за европейска солидарност и Европейският съюз трябва да говори с един глас. Трябва да спомена казаното от британския колега от партията на господин Фараш. Няма буферна зона между Европейския съюз и Русия. Ако ние не отворим врата, вратите си към Сърбия, Сърбия ще се озове в полето на влияние на Русия. Крайно време е да говорим с гласа на Европейския съюз, Европейското обединение, Европейската солидарност. Господин Яковчич има думата за една минута. Поздравям чвърсто одлуку Владе Република Сърбия Благод... Приветствам решимостта на правителството на Сърбия да върви по пътя на европейската интеграция. Това ще допринесе до стабилността на Балканите. Сърбия винаги е имала голямо значение за Балканите и последните събития там и по-конкретно взаимоотношенията между Сърбия и Албания е много положителен сигнал. И ако Сърбия продължи по този път, ние ще трябва да сме готови да ги приемем. Също така, Искам да подчертая необходимостта от реформи и бих предложил да обсъдим сериозно потенциала на Сърбия в енергийната област и да ги включим в плана на Юнкер, защото енергийните ресурси на Сърбия могат да се използват в е, държавите членки. Господин Пленкович има думата. Благодаря много, госпожо заместник председател. Господин Хан, господин Макалистер, благодаря ви много за този добър доклад за Сърбия, който ще насърчи сръбското правителство да се движи напред по пътя си към Европейския съюз. Много се радвам, че докладът споменава правата на малцинството двата споразуменията, които са сключени и въпроса за изчезналите лица. Госпожа Файон спомена закона за универсалната юрисдикция, прието в Сърбия, където се смесват въпросите за универсалната юрисдикция и хибридната териториална юрисдикция, фигура, която не съществува в други страни, по, доколкото това ми е известно. Реално тук имаме въпрос, който създава правна несигурност за всички, включително и за европейски граждани, и пречи на Сърбия да реформира своята система. Ще приема само една синя карта. Приемате ли си въпроса синя карта, госпожа Шуица. Споменали сте Господин Пленкович, е, вие споменахте закона, свързан с универсалната юрисдикция в Сърбия. Моят въпрос към вас е следният. Е, не е ли добре да се разяснят малко нещата? Изглежда, че тук в парламента не се разбират тези неща достатъчно добре. Включително и госпожа Файон не ги разбира. Крайно време е да се обясни каква е разликата между тези две неща. Ние не се опитваме да попречим на Сърбия, опитваме се да й помогнем, но искаме да се разяснят нещата. Благодаря много през последните два месеца, когато обсъждахме този доклад – се надявам, че не сме допринесли за повече осложнения. Всъщност, мисля, че доста колеги вече знаят за какво става дума. Става дума за юверс... Е, универсална юрисдикция, ам, като тази на наказателното право а, и за въпросите свързани с военните престъпления в Сърбия. Ние не сме против безнаказаността. Всъщност не, ние сме твърдо против безнаказаността. Но е важно да се имат предвид процесите срещу европейски граждани, включително Welcome Marriage. Нека да ви припомня, че когато става дума за синия карта, искаме въпроси, а не изказвания. Е, има процедурен въпрос по въпроса. Господин Сани. Напълно съм съгласен с господин е, Пленкович. Докладът е, е много положителен. Вътре са изложени всички области, в които сръбското правителство е постигнало напредък и са записани е, всички дейности, които очакваме Сърбия да изпълни. Искам да привлека вниманието ви, господин комисар, към следното. Страна кандидатка трябва да приведе външната си политика в съответствие с тази на Европейския съюз. Очакваме Сърбия да приложи санкции спрямо Русия. Унгария е съседна страна, ние сме многоетническа страна, политиката по съседство и спазването на правата на младсинствата е нещо, на което трябва да се обръща внимание. Следващият оратор е госпожа Манеско за една година. Искам да поздравя напредъка, който е постигнато Сърбия по отношение на споразумението за асоцииране. Също така искам да подчертая ангажимента на сръбското правителство в процеса на европейска интеграция. Трябва законодателството да се прилага последователно на всички нива. И също така аз искам да обърна внимание на законите, свързани с медиите и също така и религиите, които са представени в тази страна. Също така и представителството на малцинствата на местно и регионално равнище, също така и в националния парламент. Аз искам да окоръжа сръбското правителство правителство да изготви план за националните мъзинства, като положи усилия във връзка с преговорите по 23 глава. Интеграцията на Сърбия ще донесе просперитет е, както за самите сърби, така и за европейските граждани. Доброто управление на въпроса с националните мълшинства ще доведе до консолидиране на процеса на е, присъединяване. Аз искам да поздравя господин Мак Алистър за проявеният от него балансиран подход. Една минута, господин Лансберг. E that... Когато говорим за европейските държави членки, е, трябва да имаме предвид, че е, по някакъв път има авторитарни режими. Има сериозно разделение между системите в Европа, които са основани на върховенството на закона и други системи, които по-настоящем нарушават световния мир. Не може да се избира едната или другата система и да се колебаем между тях. В Сърбия виждаме подобно колебание. Е необходима повече политическа воля и избежаване с Европейския съюз от тези страни, които се смятат за напрага смятат на прага на Европа. Благодаря една минута, господин Ковачев председател сърбия започна преди година преговорите и показа готовност да върви по пътя на европейската интеграция. ключово е сега тази готовност да бъде изразена и в конкретни действия и политическа воля за реформи. важно е сърбия да споделя солидарно общата европейска външна политика и политика за сигурност както и колегите споменаха и да не се поддава на натиск от трети страни. затова господин комисар трябва и ние да помогнем като европейски съюз и като европейска комисия на сърбия страната има солидна законодателна рамка в областта на правата на малцинствата но прилагането на закона не винаги е еднакво и безпристрастно. българското малцинство все още има сериозни затруднения да учи на майчиния си език има най различни политически пречки за това търсят се бюрократични и финансови извинения защо учебниците не могат да бъдат преведени на български език. същевременно призовавам отново сърбия както и в доклада е записано да започна с помирението си със собствената си история да се открият досиетата на комунистическите тайни служби на удба и на кос и съответните такива архиви да се предоставят на бившите югославски републики. много е важно също така и икономическата интеграционна политика на сърбия да включва и пограничните изоставени икономически райони в които живеят много от малцинствените групи. благодаря ви. Благодаря, госпожа Талхаро за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме сръбската интеграция в Европейския съюз, интеграцията на Сърбия и искам сърдечно да поздравя господин Макалистър за чудесния му доклад. Страната и хората трябва да вървят в посока Европа. За да стигнат обаче до там, трябва да бъдат направени реформи, трябва да бъдат изградени демократични структури и тук трябва да помогнем на Сърбия. има две неща, които са важни. Стабилност, полюсна стабилност в региона и е важно също така в региона да има селскостопански и индустриален акцент. Отношенията с Русия. Ние не трябва да се правим, че не виждаме, че има изградени отношения с Русия тук се намесват и православието, и исляма, и мисля, че това не са негативни неща. Може би се откриват възможности за хвърляне на мост към Русия. Важно е да се осъществява сътрудничество при разследването на военни престъпления. Също така и с Косово трябва да се осъществява сътрудничество. Това е важно за региона. Мога да кажа още нещо, но времето ми изтече. Az idei már sok... Благодаря. Госпожа председател, много неща е, казахме за доклада. Е, действително той е добре балансиран. Благодаря на господин Макалистер за този доклад. Говорили сме за добрите стъпки предприяти от сръбското правителство, говорили сме и е, за нещата, по които трябва да се отбележи по-добър напредък. В крайна сметка, Сърбия принадлежи към семейството на европейските нации и трябва да й помогнем по пътя към Европа. За Унгария сръбското членство в Европейския съюз е, е много важно. Важната политика, политиката за сигурност и отношенията с съседите са се подобрили значително през последните години. Също временно е, трябва да бъдат защитавани и унгарците в Сърбия като етническо малцинство и за това е важно да се подобри положението на малцинствата там. За мен това е въпрос и от лично значение, защото аз съм от Войводина. Колеги, повече от петима души искат думата. Госпожа Морвай, вие вече се изказахте а, в а, за това няма да ви дам думата за синя карта. Сега по спонтанните изказвания петима души. Господин Богович, имате всички по една минута. Поздравлям поручило господа Мекелестра. Мислим да е зло добро, Уроноте... Този доклад на господин Макалистър, според мен, е много добре балансиран, много добре изготвен и е, ни дава основания да бъдем оптимисти. Доказва също така, че Сърбия се ангажира да върви по правилния път. Аз е, идвам от Словения, която беше първата страна, която напусна бивша Югославия и съм много добре запознат е, с усилията, които е, полага сръбското правителство по този път. Става дума за реформи, които бяха табу е, преди не много време е, това се смяташе за табу. Трябва да се води обаче борба и срещу корупцията, срещу организираната престъпност. Трябва да се направят още много неща и Сърбия наистина има нужда от европейска солидарност, за да може да изпълни условията, които и позволяват да се присъедини към Европейския съюз. Grazie резиденте. Благодаря, госпожо председател. Сърбия показа, че има желание да се интегрира с Европейския съюз и да води необходимите реформи, за да продължи по пътя на промените и сближаване. Преговорите ще бъдат трудни, но направени са стъпки към нормализацията на отношенията с Косове. Правителството проявява конструктивно отношение към взаимоотношенията с съседните страни. Сърбия е много важна страна за Балканите и присъединяването към Европейския съюз е от стратегическо значение. Тя трябва да приведе в съответствие външната си политика с тази на Европейския съюз Външният, външната политика е много важен аспект на интеграцията и аз бих искал и пожелавам на правителството да прояви кораж в хода на преговорите с Европейския съюз. Господин Марес е следващия. Аз приветствам преговорите за присъединяване на Сърбия в Европейския съюз, но бих предпочел, ако се даде възможност на гражданите на Сърбия да решат този въпрос чрез референдум. Гърция подкрепя пътя на Сърбия към Европа. От 2010 година съществува споразумение за сътрудничество, за да се ускори този процес на присъединяване. Държавите, членки от Европейския съюз, не трябва да поставят пречки по пътя на Сърбия към Европа и гръцките компетентни органи трябва да се борят с организираната престъпност и корупцията. Абстрахирайки се от политическите критерии, може да се установи, че е, Сърбия в сферата на правовата държава, публичното управление и економическото управление провежда реформи. Госпожа Луначек за една минута. Благодаря, госпожа председател. Поисках да се изкажа в процедурата на спонтанни изказвания, защото имам един важен въпрос – той всъщност е към господин Пленкович. Говорихме с вас в кратката почивка във връзка с вашата критика за универсалната юрисдикция. Вие обяснихте за какво става дума. Опитах се да проуча малко повече. Установявам, че законът, който вие искате да отмените с това изменение, е съществувал още през 2003 година. Комисията и международната общност го е приела. А господин Велко Марич е бил съден по този закон и още преди това са били предоставени възможности за събиране на всички доказателства и съответната техническа помощ и сътрудничество. Не мога да разбера защо искате да отмените универсалната юрисдикция. Благодаря много. Господин Пленкович, вдигнахте синя карта. Искате ли да отговорите? Имате думата за 30 секунди. Уважаема госпожо Луначек, виждам, че сте частично информирана по въпроса. Предлагам да поговорим малко по-подробно, защото ми остават само 20 секунди в това изказване, но законът прият през 2003 година, за първи път е при, се прилага през 2010 година и след това всички правни текстове, които са били а, приети през а, до 2011 година, през 2000, е, основани на този закон, през 2011 година от Харватия са били обявени за невалидни. Господин Косталто. Е, Благодаря. Дори и за Сърбия започна бавния и труден път към Европейския съюз. Много е важно това, което се казва в доклада на господин Макалистър, който аз споделям това, което беше казано за балансирания характер. Там се споменава за изчезналите лица, е, все още кървяща рана. След разстоянието на 20 е, години 10 000 семейства не знаят къде са близките им. Е, Сърбия трябва да продължи в духа на дела. Сърбия ще поеме председателството на ОСЕ. Това е много важно за да се води диалог с Русия с оглед на културните исторически връзки. Надяваме се, че това ще бъде добра основа за дипломацията и преодоляване на раните от войната. Председателката, сега давам думата на комисаря Хан. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Уважаема госпожо държавен секретар, е, уважаеми дами и господа депутати в Европейски парламент, благодаря ви много за този интересен дебат по тема, която е от важно значение за Европейския съюз. Европейския съюз продължава да се придържа към процеса за присъединяване, нещо, което е важно за разширяването в региона като цяло и в Сърбия по-конкретно. Много добре разбирам чувствителността на темата военни престъпления. И се надявам, че Сърбия ще подхожда към тази тема в духа на регионалното сътрудничество и помирение. Използвам тази възможност да подчертая, че ефективната борба по е, ефективната работа по военните престъпления е, и е, независимата работа по военните престъпления е много важна в е, преговорите и е, е, трябва да се има предвид, че тук се е, настоява за равнопоставено третиране на за подозрените лица, за пропорционалност и за защита на жертвите. Всички тези въпроси трябва да бъдат взети предвид в плана за действие и по-конкретно неговите елементи, свързани с съдебната система. Е, това е глава 23 и се предвижда да се разгледат мерките прияти от Сърбия в тази връзка. Благодаря ви много за този интересен дебат и отново нека да благодаря на господин Макалистър за този изключително добре балансиран доклад. Благодаря. Благодаря, господин Хан. Сега давам думата на съвета. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, в заключение искам да изразя искрената си благодарност към докладчика за чудесната му работа по доклада за напредъка на Сърбия. Е, разискванията бяха много позотворни. Убедени сме, че Сърбия има ясно начертан път е, към присъединяването. Първите е, глави все още не са отворени, но Сърбия проявява готовност да постигне бърз напредък в преговорите за присъединяване. Съветът е съгласен с идеята първите глави да бъдат отворени скоро. В този процес ние се ръководим от основните принципи на рамката за преговори. Там се казва, че основни съображения ще бъдат напредъка на Сърбия към присъединяване и економическо сближаване. Напредък във върховенството на закона и нормализирането на отношенията с Косово са особено важни на този етап на преговорите. В това отношение, дами и господа, ние приветстваме диалога на високо ниво, възобновен на 9 февруари. Насърчаваме и двете страни да работят заедно за за постигане на споразумение по оставащите нерешени въпроси. Ние ще обърнем особено внимание на напредъка във всички области, споменати в нашите заключения и общата позиция, преди да бъдат предприяти следващите стъпки в процеса на преговори. Приветствам ангажираността и решимостта на Европейския парламент да насърчи Сърбия да продължи с реформите. Благодаря ви още един път за тези разисквания. Благодаря и на докладчика за работата му по доклада. Благодаря, госпожо държавен секретар. Благодаря на господин Макалистър и на ораторите. Е, имаме едно предложение от Комисията по външни отношения. Гласуването ще бъде